Благодаря. Смятам, че моментът е много подходящ за нас да обмислим включително и политическите насоки за нашата финансова помощ за Египет. Също така много е своевременно Сметната палата на Европейския съюз излезе със своя доклад за програмите, свързани с управлението. И накратко казано, що се отнася до доклада, ние виждаме укрепване на нашите усилия в сферата на управлението и ние, разбира се, ще трябва да управляваме по-добре подкрепата за бюджета на Египет. В текста се говори, че по редица проекти дейностите продължават, особено що се отнася до проекта за човешките права, така че ние трябва да продължим финансирането възоснова на резултатите, които наблюдаваме. Що се отнася до Египет, то той е един лакмусов тест за нашата нова политика за добросъседство с южните ни съседи Баронеса Аштън е говорил за това при срещата с Европейския парламент. Една нова политика на Европейския съюз предвижда по-приобщаващо социално и политическо развитие и изграждане на устойчива и дълбоко вкоренена демокрация. Това беше вградено в нашия подход – който гласи, че трябва да използваме стимули и да ги залагаме в основата на нашите програми и да работим въз основа на принципа повече за повече, т.е. да се ангажираме с повече финансиране, ако видим повече усилия в посока на демократизацията. В момента Египет е на кръстов път и това също изпитание и проверка за нашата нова политика. И искам да се обърна към уважаемите депутати в Европейския парламент е да ви уверя, че ние ще бъдем неотклонни, що се отнася до придържането към тези принципи, независимо от това какво предприемаме по отношение на Египет. Каквото и да правим, ще се основава върху доказателства за приобщаващо социално-политическо развитие, което означава обхващане на уязвимите групи от населението. Също така ще следим какво се случва в сферата на утвърждаването и защита на човешките права, укрепване на демократичния процес. Така че в момента сме на етап или в режим по-скоро на активно изчакване и в момента, в който условията го позволяват, ние ще започнем да работим по-активно и разбира се, ние очакваме политически насоки и от Европейския парламент. Очакваме също така указанието, което ще получи на 24 юли от съвета по външни отношения. И искаме да имаме един колективен европейски подход, а не просто комисия да действа изолирано и да полага усилия само като единствена европейска институция. С удоволствие ще отговоря всички ваши въпроси. Благодаря ви. Yes. Um, next speaker, miss... Следващия господин Пикстен, член на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представиме нашия специален доклад за Египет тук в Комисията по външните работа. Основната цел на Сметната палата е да се, да дебатът да има политическа добавена стойност. И затова се оповаваме на една много строго определена методология. А, когато искаме да има економическа ефективност, си задаваме въпроса, кой е основният Така че при извършването на нашия одит Първият въпрос, който си зададахме е Европейската служба за външна дейност предприела ли е всички мерки за ефективна помощ на Египет след 2011 година. Знаете, че Тези доклади покриват а, цялата, целият финансов период, т.е. от 2007 година, така че нашия одит а, покрива два периода. Период на управление на президента Мубарак и на президента Морси. в две области демокрация и човешки права борба срещу корупция и управление на публични средства. Значи, 2007 година до септември миналата година и след това. Това е периода, който аудитирахме. Надявам се, че всички вие сте е, прочели нашите документи. Запознали сте се с основния въпрос, допълнителната информация, цифрите и така нататък, които дават отговор на зададените въпроси. Има също така рубрика посветена на заключенията и препоръките. Ние, на, нашето заключение беше, че комисията чрез Европейската служба за външна дейност не е могла ефективно да помогне на Египет. Въпросът е на този въпрос отговорът е не. Защо? Причините са две. Първо, твърде сложните условия в Египет и второ, нежеланието на президента Мубарак и на новия президент Морси и както и някои пропуски от страна на комисията и службата за външна дейност. Заключенията са записани тук в моя доклад. Аз ви приканвам да се запознаете с параграф 40, параграф 47, посветен на управление на публичните средства. процента от средствата са а, били насочени към подкрепа на бюджета, това означава, че трябва да има много ефективно управление на публичните средства. До сега в Египет не е, съ... не е създадена служба, независима служба за извършване на одити. Няма съпост съпоставяне между е, разходите на е, президентството, на армията, на специалните фондове, е, а това пред, а сумите са доста крупни. Така че има доста проблеми, свързани с управлението на публичните средства и проблеми, които трябва да намерят свое решение. Колкото до втората, втория компонент човешките права и демокрацията в член 21 21.1 на Лисабонския договор са записани изискванията относно човешките права по силата на и какво е необходимо за прилагането на инструмента за а, външна дейност и за подпомагане. Там всички, всички условия и изисквания са записани, така че няма да навлизам в подробности. Това е с няколко думи представенето на моя документ. Сега имаме 14 желаящи да се изкажат. Е, всеки разполага с минута и половина. Много ви моля да се придържате към е, отреденото ви време. Господин Салафранка, благодаря, господин председател. Смятам, че всички сме в течение на положението в Египет. Миналия четвъртък парламента прие много ясна резолюция, в която заяви своята позиция и в последния момент измени текста, за да вземе под внимание събитията от предната сряда. Поляризация, конфликт, допълнителни жертви, които събития, които могат да доведат до една кървава гражданска война, която отново ще въвлече страната и целият регион в нестабилност тук и доклада на Сметната палата, съгласно който помощта не е била предоставена ефикасно. Разбира се, хубаво е нашите постъпки да бъдат по-ефикасни, но едва ли, ако бяха, щехме да избегнем а, това положение. Ако може би ако бяхме налели един милиард и, пол, милиард и половина на директно на армията, можеше това да се избегне. Сега трябва да видим, да помислим по какъв начин можем да убедим мисуманските братия да се включат в преговорния процес, защото част от ислямистите подкрепяха и намесата на армията. Е, нека погледнем какво става в момента на улиците е, в Египет. Страната е много поляризирана и не се знае как ще завършат изборите. Така че трябва да видим как ще подкрепяме избирател, предизборния процес. Трябва да държим просто да се включат всички страни. Трябва да упражним всичките си лостове, за да включим всички. Благодаря госпожа Гомеш. Благодаря. Когато господин Гю се изказа, той напомни, че изборите са основен елемент от демокрацията. Кудета, е, overthrowing е, И нека да не забравяме, че когато става дума за диктатури, изключително е важно какво е ясното послание, което ще отправи Европейския съюз до Египет. И това на което можем да настояваме, е бързо да се предаде властта на цивилно правителство, избрано в резултат от реално демократичен процес. И тук съм съгласна с колегата Салафранка. Трябва да поставим условия за финансиране и това условие трябва да бъде наистина да има един истински приобщаващ демократичен процес. И разбира се, искам да знам въпроса, кои са основните фактори. Да, салафистите имат своята роля, те подкрепиха на места на военните. Но каква е тяхната роля при изковаването на законите и най-вече новата конституция? Необходимо е да има демократична конституция, която освен всичко друго да зачита правата на жените. Жени трябва да имат пълни права и разбира се, трябва също така да се гарантира пълна свобода на словото. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Госпожа Брантнер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашето участие. Много дълго можем да обсъждаме това, което се случва в Египет, но по-важно е да помислим какво ни очаква, какво очаква Египет. Мисля, че трябва да кажем ясно, че не трябва да има цензура и необосновани арести, неща, които са реалност днес. Мисля, че трябва ясно да заявим, че не е приемливо, независимо от това, кой е на власт, да извършва цензура и незаконни арести. Очакваме решенията на съвета на външните министри на 24 юли. Можем да кажем, имате две седмици или вие вървите в правилната посока и ние ще действаме съответно, или вие ще тръгнете в погрешна посока и това ще има последици. И мисля, че ако всички 27 държави членки отправят това послание, това ще бъде много въздействащо послание, ако ние можем да кажем. Използвайте добре тези две седмици, иначе ще има много сериозни последици, не само финансови, но и политически. Това може да бъде за вас възможност, от която сега да се възползвате. По въпрос за приобщаването и ескалирането на напрежението. Не става дума само за противопоставяне между различни религиозни общности. Също така става дума за чисто политическо противопоставяне ние трябва не само да призоваваме към приобщаване, но да помислим какво ние можем да направим. Например, ние можем да свигаме конференция и да призовем суманските братя да действат по посока демокрация. Ние можем да проведем такава конференция с участието на Катар и на Саудитска Арабия. Uh, uh... Господин председател, първо, искам да благодаря на всички от тези, които участват в нашия дебат. Спомням си, че в предишни дискусии за Египет аз многократно съм предупреждавала че има опасност да се изправиме пред сценарии от алжирски тип. Защото когато е, резултатите от изборите могат е, да бъдат отхвърлени, просто защото не се харесват на част от населението. И сега сме свидетели на, едно, на един такъв сценарий по алжирски тип. И това е, е буди много загрижено, защото какво можем да направим, за да предотвратиме на край, крайна сметка е абсолютно а, една гражданска война по правилата. Така че нашата колега Брантнер направи предложение. Разбира се, може нещо да се, да се предприеме. Аз мятам, че разбира се, трябва да се упражнява някакъв натиск но смятам, че трябва и да се е, спре финансовата помощ, докато не видиме, че нещата са тръгнали в правилния път и докато не се поднови е, дебата. Защото е, това, което каза представителя на Сметната палата е много интересно. Той каза, че не е политическо, ама напротив, то е много политическо и трябва да го обсъдиме, господин Танък. Благодаря, господин председател. Лично аз се изказах в Страсбург по този въпрос. Приветствах войната на Меса в Египет, защото по този начин беше избегната опасността от по-голямо кръвопролитие и дори гражданска война. И това беше реакция на огромни маси от хора, които се противопоставиха на правителството и стремежа на правителство да заземе всички възможности за упражняване на власт и да наложи привилегировано положение на шиитската общност, а всички останали граждани, включително и християнската, копската общност, да бъдат втора категория граждани. Затова моята политическа група смята, че трябва да се подкрепят всички усилия за демократични избори. Трябва да се упражнява сдържаност и да няма никакви реакции за отмъщение. Обаче искам да задам въпроса. Как може да се предотврати въоръжената реакция и как комисията преценява риска от това Египет да стане пристанище на джихадистите, включително и от Сирия и от Ливия, които се стремят да дестабилизират тази страна. Благодаря, господин Танък. Госпожа Лезинг. Ja, vielen Dank. Ich teile die An Благодаря. Споделям вижданията на тези, които иска да нюансираме и да, да, да, да погледнем нещата не в черно-бяло, защото в армията също има прогресивни елементи и е, за бъдеще трябва да сме изключително предпазливи да видим да усещаме кога военните се опитват да се домогнат до властта, трябва да направим всичко възможно, така че да се отговори на исканията на населението. В крайна сметка, голяма част от египетското население иска повече справедливост, повече а, свобода. И смятам, че до, до сега сме. А, не сме имали точна оценка на ислямистите в Египет. Президента Моси се срещна с госпожа Меркел и тогава бе направена абсолютно погрешна оценка на положението в Египет, включително на ролята на мусулманските братя. И за това аз смятам, че трябва да чуем какви са исканията, да видим какви са очакванията на е, египетското население, 60, 60 представители на гражданското общество, трябва да се срещам те, трябва да чуем какви са техните искания. Грация. Ма, дево dire con Имате думата, господин Панцери. Мисля, че трябва на първо време да имаме, да получим един подобен анализ от някой, който следи постоянно Егип... Е... положението в Египет, а, защото не... без да видим какви са заинтересованите страни, кой каква роля играе, да не забравяме и и отрицателната роля на Съединените щати през последния период, няма да можем да е, направим една точна оценка, ще имаме просто някакво бюрократично решение, което не да има нищо общо с събитията в Египет. Необходимо е да направим това, е, защото в противен случай няма да е, знаем точно какво трябва да направим. Аз смятам, смятам че ефекта от преврата се проявява все повече и повече и смятам, че тези, които ще спечелят от него, не са мусулманските братя, а са лафистите. И това ще зависи от начина по който ще се използват времето след преврата. Трябва много да внимаваме в този период е, да служим за посредници, да имаме масово присъствие. Както каза господин Леон, ние трябва да говорим с всички заинтересовани страни и независимо от становището на е, Сметната палата, трябва да предоставим много важни финансови средства, защото финансовата и економическата криза в Египет ще се отрази много сериозно на изборите и може да помогне някои политически сили. Е, Египет е на прага на гражданска война, а той е до, на прага на Европа и ние сме лишени от всякакви възможности за действие. Нямаме никакви лостове, лутаме се между предпазливи декларации и добри намерения, правим аналогии. Не знам дали са най-добрите с Алжир, с Португалия, с Турция. Трябва да се пазим от такива бързи, прибързани аналоги. И ми се струва доста наивно, че след битката, човек установява, че е, мусулманските брата са си имали програма, ко която не ни е подхождала, и както и господин Морси. Е, и открива това едва ли не след самите египтяни. И е, в и трябва да знаем също какви са били връзките с армията. Имахме ли някакви връзки с армията да знаем какво предвижда и какво възнамерява? Естествено, Египет не е шведска демокрация сега се призоваваме за връщане към конституционния ред. А само, че този конституционен ред в Египет е на една година само. Това са декларации, които въжат за нашата общественост, но не значат нищо за египтяните. Хубаво е да се придържаме към основните принципи, да сме формалисти, но това не ни дава никаква тежест при решаването на тази криза и нещо, което се отбелязва от сметната палата, всъщност е то, се дължи точно на това. Имаме политическа и финансова помощ, която е изключително формализирана, дава се на институциите в страната и всъщност ние сме се отделили от самите египтени и от реалността. И тук се обръщам към специалния пратеник. Трябва да се говори с всички страни, с всички заинтересувани. Е, е, виждам, че не сме говорили, след като виждам колко сме назад, с какво закъснение откриваме кои са основните фактори днес в, е, в Египет. И искам да сме по-реалисти, като, като настоява и колегата Танат. Военния преврат, може би, беше по-доброто от е, възможните решения. Е, мисля обаче, че армията ще иска да запази властта. Искам само да ви да а, ви припомня, че а, имаме превод до 12.40, след това продължаваме на английски. Госпожа Ромеро Лопес, мисля, че при, в, в Египет първото, което е, Европейския съюз е, трябва да иска, е армията да се оттегли то, за да не се превърне конфликта в гражданска война. Тук не става въпрос само за вълнение, при които има няколко жертви. Могат да, да, да, при една война ще има стотици жертви. Трябва да избегнем на всяка цена това. Трябва хората да напуснат улицата. И също времено да направим така, че всички участници в конфликта да седнат на една маса, за да се създаде едно временно правителство, е, за, което да осигури политическия преход, да избегне конфронтацията. Е, трябва да видим възможно ли е това и да обвържем помощта с подобно условие. По този начин, като Европейски съюз може да допринесем за този политически процес и да ги принудим да постигнат някакво споразумение, защото иначе армията ще остане на власт. <clears throat> Благодаря ви. Изцяло разбирам предпазливата позиция е изразена от господин Леон във връзка с позицията на Европейския съюз. Но ние трябва да осъзнаем, че арабската пролет ще бъде един дълъг процес с много възходи и падения, с много парадокси. Затова трябва да сме подготвени към това да възприемем един дългосрочен стратегически подход. Трябва да сме подготвени към това, че няма да има незабавна стабилизация. И кой би могъл да предположи, е, че демократичните сили могат да се превърнат в исламски сили? И може би това беше погрешна представа, както и погрешна беше представа за това, че Морси ще стабилизира Египет. И това е една грешка, не вече направена от американците. И тази грешка не трябва да се повтаря. Трябва да залагаме на дългосрочното изграждане на институции, дългосрочното възстановяване на демокрацията. И в момента е погрешно да се мисли за преустановяване на безвъзмезната помощ, нашата подкрепа за Египет. Защото влушаването на економическата криза наистина може да доведе до катастрофални последици. Също така беше грешка от страна на САЩ да не трансформират 1,3 милиарда евро, които са давали на военните, да ги пренасочат за граждански цели. И ние би трябвало да да се концентрира върху стратегията и най-вече върху изграждане на институции. Госпожа Корнберг. Благодаря, господин председател. Мисля, че има един по-голям въпрос, свързан с основите на това, което се случва в Египет, а именно доверието към това, как се извършва прехода към демокрация и дали участието на военните изобщо може да се разглежда като демократично, независимо от това какво точно се случва. Дали трябва да се подаваме изцяло на прагматични съображения и да подкрепяме военните, дали трябва да смятаме, че винаги протестите на улиците водят демокрация. Има също така някои регионални измерения, за които трябва да помислим. И това е за това как ще се възприема демокрацията в Близки изток. Ако става дума само за прагматични аспекти, като економика и стабилизация на всяка цена, ние трябва да сме последователни, трябва да има доверие към нас и само така ще се утвърди демокрацията. Благодаря ви и последният оратор, господин Холви. Минута и половина имате. Благодаря. Ако съгласим с комисията, че ГПТ е лакмусов теста за нашата политика, въпросът ми към господин Леон е дали ние видяхме, предвиждахме какво ще се случи. Ние трябва да проучим собствената ни роля. Ние не сме отговорни за това, което се случи, но трябва да мислим за това, какво би се случило, ако можехме малко по-добре да предвидим събитието. Но каква е ролята ни сега? Аз нямам някакъв положителен отговор на това, твърд отговор на това. Съгласен съм с всички които казаха, че ескалацията напрежението е основният проблем за нас в момента. И ако може по някакъв начин да се избегне гражданската война, какво можем да направим, за да се предотврати гражданската война? И накрая, има ли оправдание за намесата на войните? Аз тук имам побалансирана позиция от колегата Гомеш. Със сигурност единственото оправдание – може да се основава върху това, което правеше режима на Морси. А това беше един режим, който възприе антидемократичен подход. Да, аз съм съгласен с това, че трябва да се произнесем за това дали военната намеса беше правилно или погрешно действие, но мисля, че трябва да говорим по-общи линии